picture No, English is not so Czech is possible. Yeah, yeah. Okay, uh, no problem for you. No, no, so, but, okay. Best for you. Dobré odpoledne. Vítám všechny kolegy na výboru ITRE. den. Dobré, došli na naše to zasedání започнем с няколко извинения. Госпожа Саторе не, не може да присъства, но така е в Брюксел. Брюксел е пълен с изненади. На ваше място, на нейно място ще водя заседанието. И така добре дошли. Най-напред искам да приветствам министър Ярослав Невер... Неверович. Той е министър на енергетиката на Литва. Той ни оказва чест със своето посещение. Сега имам въпрос към вас. Чувате ли? Слово 10-15 минути. Чувате ли превода? И така, давам думата на литовския министр. Имате 15 минути време. С интерес и внимание ще ви слушам. Желая му много успех и всичко добро за предстоящото председателство. Ние знаем, това не е лека задача да се води председателството за цяла половин година. Особено сега в тези трудни времена, когато се решават въпросите за бюджета, когато предстоят решенията и на други много важни и трудни теми. И така давам ви веднага думата, господин министър. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Man tikrai didelė garbė čia. Уважаеми дами и господа, за мен е голяма чест да ви представя приоритетите на литовското правителство. Литва е първата балтийска държава, която поема председателството на съвета на Европа. За нас това е голяма привилегия и отговорност. Сега, след като представихме програмата на председателството, може да навлезем в подробности по въпросите, които са важни за вашата комисия. Зная, че парламента е в центъра на европейските въпроси и особено, що се отнася по въпросите на енергетиката, вашата комисия играе огромна роля. Литовското председателство ще продължи това важно партньорство по един много отворен начин, ориентиран към резултатите. Ще надградим над опита на ирландското председателство и ще преследваме нашите цели. Европейският съюз е взел важни решения през последните години за излизане от кризата. Днес, въпреки това, сме изправени пред предизвикателството за повече заетост, най-вече за младите хора. Пред приоритетите на литовското председателство отразява тези приоритети. Нашето председателство ще се съсредоточи върху растеж, на една, за една отворена Европа. Ще искаме да осигурим финансовата стабилност в Европа, създаването на реални работни места за хората в Европа, създаване на растеж и конкурентоспособност. На следващо място приоритетът ни е укрепване на глобалния модел на Европа като остров на сигурността. Нека накратко да ви представя нашите приоритети. Завършване на вътрешния енергийен пазар е най-важният приоритет до 2020 година. Тук ще вземем аспектите на доставките. Това е нещо много важно за нас. Целта е важна за растежа и заетостта в Европа и за постигане на целите по отношение на климата, за използването на възобновяемите енергийни източници и осигуряване на енергийния достъп. Тук стъпваме на документа, подготвен от Ерши Пузе, който бе обсъден през септември ще вземем предвид и съобщението на Комисията по въпросите на енергетиката, както и плана за действие на Комисията от юни тази година. Приятите, прияти са указания за действие от съвета, които ще помогнат за завършване на енергийния вътрешен пазар до 2020 година. Освен това, ще поощрим проекти от общ интерес. Трябва да се фокусираме върху прилагането на съответните указания. Председателството ще изготви доклад по въпросите на енергетиката. Това ще даде възможност за равносметка да видим докъде сме стигнали и какви стъпки да направим по-нататък. Укрепването на, външната, на, на външното измерение на енергийната политика е втория приоритет. Вътрешния и външния пазар са свързани помежду си, затова имаме нужда от стабилен глобален пазар. Трябва да продължим да поощряваме сътрудничеството между държавите членки и да укрепим отношенията си с външните доставчици. Само чрез сътрудничество и солидарност може да накараме Европейския съюз да говори с един глас пред своите партньори. Ще има доклад за прилагането на, коми... на съобщението на Комисията по въпросите на енергийните източници. Този доклад ще отрази заключенията на съвета по този въпрос. Искам да отбележа тук е, работата на госпожа Херцог по отношение на сътрудничеството с нашите партньори. Това е стратегически подход за осигуряване на доставките е, от енергия. Докладът бе прият миналия юни. Литовското председателство заедно с комисията ще актуализира заключенията на съвета по отношение на отношенията с енергийните доставчици, заключение приети през 2011 година. Това, този преглед ще излезе през декември. За косвената промяна в семеползването тук ще продължим дискусиите с вас, започнати от Ирландското председателство. Ще има консултации по-нататък с съвета, именно по отношение на тези въпроси, свързани с косвената промяна в семеползването. Тези консултации показаха, че независимо от решенията, те трябва да допринесат до устойчива регулаторна среда. Доклада за напредъка на Комисията за възобновяемите енергийни източници сочи, че са постигнати междинните цели, но също така сочи, че предизвикателствата продължават да съществуват. Съвета по въпросите на енергетиката на... ни даде ориентация за по-нататъчна работа. Настъпило е времето за общи дискусии. И трите институции са на едно и също мнение, че трябват корективни мерки и в същото време са необходими и ясни насоки за бъдеща работа. В този смисъл искам да поздравя вашата комисия и вашия докладчик Дел Квадрас за приноса към съобщението на, и предложението на комисията. Литовското председателство ще положи много усилие за приключване на досиетата, свързани с енергетиката, като вземе предвид мнението на парламента. По-нататъчните ни цели са основани на целите заложени и приети през 2015 година по отношение на промените на климата. В дългосрочна перспектива енергийната политика взема предвид инфраструктурата и резултатите, въздействието на тази инфраструктура. В същото време регулативната мярка трябва да е предсказуема за да може на нейна база да се взимат достоверни решения. Това е необходимо, ако искаме нашата економика да остане конкурентоспособна до 2050 година. Трябва да видим докъде ще стигнем в плановете си до 2030 година. Преди една седмица започнаха преговори с комисията и смятам, че определени аспекти трябва да залегнат във всички бъдещи документи по отношение на промяната на климата. Сега за целите. Дали трябва да имаме обвързващи цели за 2030 година? Ако това е така, тези цели трябва да се отнасят за възобновяемите енергийни източници и за всички други е, елементи в политическите инструменти. Сега са самите инструменти. Е, трябва да видим как може иновациите и изследванията да залегнат в тези инструменти. Сигурност на доставките. Това е много сериозен въпрос. Е, Тази въпрос трябва да бъде отразен във всички политики на, на, на Съюза. Ясно е, особено по отношение на растежа, че ние не може да загърбим конкурентоспособността. Трябва да вземем предвид и ангажиментите на нашите партньори по отношение на климата. Споделяне на тежестите и усилията. Как най-добре да оценим различните капацитети за инвестиции в различните сектори? Ние приветстваме гледището на Европейския парламент по този въпрос. Комисията завърши публичните си консултации за Зелената книга и сега подготвя оценка за въздействието за всяка държава членка. Литовското председателство ще изследва, ще проучи резултатите от публичните консултации по отношение на рамката 2020 година. Това ще е приоритет за дискусиите с комисията през следващите месеци и отношението и поведението на парламента ще е критично за успеха, т.е. много важно. По отношение на проектите за инвестиции в инфраструктурата, тук трябва да променим правните основания. Надяваме се, че може да разчитаме на приноса на госпожата Йоанна и на сътрудничеството на парламента. Съвета подчерта, освен това в своите заключение, ролята на биомасата и възобновяемите енергийни източници и техния принос за устойчивото развитие на енергетиката. Комисията излезе с доклад в който бяха заложени препоръки за държавите членки. Там са отразени различни мерки е, за преодоляване на определени бариери в сектора. С интерес очакваме предложението на Комисията за, устойчиво, за устойчивото използване на биомасата в е, генериране на електричество. Комисията, дали обаче комисията ще излезе с законодателно предложение, това все още не е ясно. Ние се надяваме, че това евентуално предложение няма да е прекалено прескриптивно. Съветът ще заседава по този въпрос през декември. Ние обаче очакваме, че и двете институции ще проучат въпроса в подробности. По отношение на иновациите и изследванията, тези въпроси бяха вече обсъждани през юни. Комисията ще излезе с план за действие интегрирана програма. Комисията ще анализира елементите и разходите на тази политика. Литовското председателство ще поощри един такъв дебат. Ще се обсъдят въпросите за конкурентоспособността. Искам да спомена и преосмисленето на директивата за атомната сигурност. Ще положим всички усилия за конструктивни дискусии в съвета, като вземем предвид различните становища на държавите членки. Е, атомната безопасност е от изключително важно значение. Нашите инсталации трябва да са безопасни, нашите работници трябва да са осигурени. Предварителна работа бе започната в съвета по предложение на комисията в тази област. Очакваме становището на Европейския парламент по този въпрос. Уважаеми дами и господа, на заключение нека ви напомня нашите основни приоритети и събития. През септември ще има съвет по енергетика, ще има конференция по прилагането на интегрираната енергийна рамка. То тя ще се проведе през ноември в Вилнюс. И по същия въпрос ще има конференция в Брюксел. Надявам се да ви посрещнем на 15-17 юли в Вилнюс. За тогава е планирано на посещение на вашата комисия. Нашите граждани очакват положителни резултата и аз смятам, че ние в нашето си сътрудничество ще отговорим на техните очаквания в Вашият опит е от голямо значение за нас. Аз с интерес очаквам нашето сътрудничество и се надявам да постигнем нашите цели в областта на енергетиката. Благодаря. Děkuji vám, pane ministře, za velmi obsáhlý a... Благодаря, господин министр. Вие ни въведохте доста детайлно в работната ви програма. Намираме се в началото на 6-месечното председателство на Литва. Радваме се, че още в първите дни вие сте наш събеседник тук в комисията. В дневния ред на заседанието ни са включени много теми, свързани с енергийната политика. Една много важна тема за настоящето и бъдещето на Европа. Благодаря ви за вашето експозе. Сега ще дам възможност на колегите ми да е, зададат въпроси или да направят коментари. Всеки от тях ще има възможност в рамките на 3 минути да е, изложи своите виждания. Имате думите, е, думата, колеги. Благодаря, господин министр Неверович, за това е, детално представене. Е, говорихте за вътрешния пазар е, и ще ви задам въпрос в тази връзка. Само след няколко месеца ще навлезем в 2014 е, година и ще трябва да е, решим много въпроси на национално и на европейско равнище. Как ще, ще се опитате да убедите е, държавите членки да приемат третия енергиен пакет? Вие говорихте вече по този въпрос, но аз мисля, че бихте могли да ни обясните малко по-задълбочено вашата стратегия. Ще са необходими около 10 е, милиарда евро. Това беше началната позиция на комисията. Но е, ще бъдат необходими много повече инвестиции и как точно ще се опитате да мобилизирате повече инвестиции и да осигурите необходимите финанси. И директивата за ядрената безопасност. Вие казахте, че съветът вече работи по нея. Аз трябва да ви кажа, че и в парламента ние сме е, обсъждали директивата и процедурата за съвместно взимане на решения – много важно е, естествено, да осигурим добро сътрудничество. Как точно ще е, гарантираме това сътрудничество, което е абсолютно необходимо между парламента, комисията и съюза? И до 2300 година очевидно ще е, имаме е, доста задачи. Е, смятате ли, че просто ще продължите и след 2020 година същия, същия курс, който следваме до 2020 година или ще промените нещо? Струва ми се, че можем да е, съберем няколко въпроса и след това да дадем думата на министра за отговор. Благодаря, господин министр. Господин Проти е ораторът. Благодаря ви за това, че сте наш гост и това е чест за нашата комисия, която аз оценявам много високо. Направихте преглед на темата енергетика, устойчивост, биомаса. Обеден съм, че са ни необходими много ясни е, правила и разпоредби за използването на биомасата. Много усилия трябва да положим, така че добре да регламентираме нещата. В никакъв случай е, не бива да допускаме грешки в това отношение и трябва да имаме предвид естествено и е, биологичното инженерство, е, енергетиката. Е, трябва да обхванем всички аспекти на биомасата. В крайна сметка става дума за е, това как точно се свързват и какъв е състава на молекулите. Какъв е напредъкът, който постигнахме през последните години? Е, винаги сме мислили най-вече за пиролизата, но ето, че е, сега става дума за много повече, за това как е, е, бихме могли е, по един много по-пряк и кратък начин да осигурим производството на биоенергия. така че да можем да е, доставяме е, енергия, да произвеждаме енергия без горене, без е, чрез е, изгаряне да е, замърсяваме прекалено много околната среда. Мислили ли сте по тези въпроси? Бихте ли могли да ни кажете нещо повече? И то, ако има известна сигурност, естествено, и някакви по-ясни представи за производството на енергия от биомаса е, при минимално е, замърсяване на околната среда. Благодаря на колегата Проди. Аз сега ще дам думата на госпожа Пал. Аз е, приветствам всичко казано от вас във връзка с целите 20, Европа 2020. Надявам се, че ще има и нови публикации на комисията във връзка с Бялата книга до края на декември тази година. Чуде се, ще има ли по-нататъчни дискусии за важността на възобновяемите енергийни източници за подобряване на е, ефективността на енергийните доставки, е, така че е, да обхванем и проблематиката, свързана с безработицата, с предоставянето на повече работни места. Естествено, че нещата би трябвало да се свържат и с по-нататъчните дни планове след 2020 година. Да, въпросите са комплексни и сложни, така че не става дума единствено за зелени технологии в случая, а за много повече. Но какви са е, рисковете в момента за вътрешния пазар, за капацитета, за потенциала на националните пазари? Е, е, когато говорим за енергийните е, мощности, би трябвало да имаме естествено предвид и ограниченията, е, които са наложени в определени държави. Колегата Турмес има думата. Благодаря, господин министр, за вашето експозе. Ще продължа идеята на госпожа Фол и е, ще ви попитам също какви ще бъдат целите за 2030 година и как ще свържете енергийната ефективност с е, младежката безработица, с създаването на е, повече работни места, най-вече за млади хора и как ще преодолеем енергийната бедност. Ние още миналата седмица във връзка с дискусията за МФР, е, говорихме за това, че трябва да търсим решение и в рамките на нашата енергийна политика. Очевидно, наследството, е, което сме получили, не е много добра. Имам предвид най-вече е, термоизолацията на сградите. Е, смятате ли, че енергийната ефективност е, е, трябва да стане един от приоритетите е, в рамките на структурните фондове че натам трябва да се насочат финансовите потаци от тези фондове. И още нещо във връзка с финансовото измерение – има редица държави в рамките на Европейския съюз, които очевидно са крайно зависими от външните доставки на електроенергия. И как смятате всъщност да промените е, тази зависимост? Смятате ли, че е, също времено ще бъдем в състояние в сравнително обозримо бъдеще да преодолеем е, е, огромните различия в стандартите, е, които въжат за територията на Европейския съюз и е, стандартите, които очевидно са валидни за териториите извън Европейския съюз и които са доставчици на електроенергия за Европа, но те са много по-низки. Проблемите във връзка с газовите доставки, е, свързани най-вече с е, взаимоотношенията ни с руските партньори, ще могат е, да бъдат преодолени в скоро време, защото много често ние всъщност забелязваме едно много по- рязко вдигане на цените, отколкото, да кажем, е спада на цените на шистовия, във връзка с шистовия газ в Америка. Така че, как точно ще се решат проблемите в бъдеще? Не трябва ли е, да се помисли за един вид е, индексация е, във връзка с договорите за газа и за газовите доставки? Струва ми се, че това би трябвало да бъде приоритет на вашето председателство. Господин министр, бих е, ви помолил първо да отговорите на тази първа група от въпроси. Естествено, няма е, да ви натоварваме с прекалено много въпроси наведнъж. Те бяха така и така доста комплексни. След това ще има втори кръг от въпроси. Благодаря, господин председател. Ще започна с първите въпроси. Госпожо Йордан, благодаря ви за въпроса за вътрешния пазар на енергия. Това е един от приоритетите на нашето председателство. Всъщност, даже планираме да му обърнем голямо внимание на тази тема. Смятаме, че е назрял момента да следим напредъка в държавите членки по линия на изпълнение на мерките за постигане на общ пазар на енергия ще проведем редица срещи, включително и неформални срещи, конференцията в Вилнюс и официално заседание на министрите, на които ще представим отчет за напредъка при постигането на общ пазар за енергията. Момента е много важен, остава ни само една година до изтичане на крайния срок. Относно директивата за ядрена безопасност, Нашето председателство приветства предложението, внесено от комисията. Възнамеряваме да предвижим напред преговорите в съвета в най- с най-бързи темпове. Относно това какво ще се случи след 2020 година, извинявайте. Извинявайте, въпросът ми за директивата за ядрената безопасност бе как възнамерявате да се сътрудничате с Европейския парламент, тъй като ние тук нямаме правомощия за съвместно взимане на решения по този акт. Ами, най-добрият отговор, който мога да дам е, че ние сме готови да изслушаме Европейския парламент и неговите забележки, вашата комисия. В хода на дискусиите в е, съвета, в дебата ще включим и Европейския парламент. А сега, за периода след 2020 година, инвеститорите се нуждаят от една предвидима нормативна уредба. Решенията трябва да се взимат отговорно, Имам предвид е, решенията за целите, свързани с енергетиката, измененията в климата. Много важно е да изслушаме резултатите от общественото допитване. което току-що приключи. Очакваме да получим информация от комисията за проведеното обществено допитване. Очакваме да видим какви са евентуалните варианти, оценката на въздействието за отделни държави и сектори. Относно финансирането на инфраструктурни проекти, това е много важен въпрос. За първи път финансирането на проекти на европейско равнище е факт на европейско равнище, което е важно постижение само по себе си. Трябва да потърсим начини да се умножат паричните средства чрез различни търговски схеми. Мисля, че по време на конференцията за инфраструктурни проекти през ноември във Вилнюс ще имаме добра възможност да обсъдим тази тема. Биомасата и устойчивостта. Въпрос на господин Проди. Благодаря ви за въпроса. Въпросът е още на начален етап от обсъждането си, но той засяга редица държави и на този ранен етап. Очакваме предложението на комисията за да можем да проведем дебат сред министрите на енергетиката. В отговор на вашия въпрос, мисля, че трябва да се вслушаме и в бизнеса, в експертите. Много хубаво би било от ваша страна да представите конкретни предложения. Енергийната ефективност. Въпрос повдигнат от госпожа Хола, господин Трюмес. Благодаря ви за въпроса. Директивата за енергийна ефективност бе приета миналата година. Тя е едно от средствата за постигането на нашите цели до 2020 година. Отговорът тук според мен е, че ще поставим акцент върху изпълнението и ще следим актуалното положение в държавите членки. Относно предизвикателствата пред страните в нашия регион, за които говори господин Трюмес, те разкриват възможностите, които крие тази директива. Що се отнася до ядрените проекти в нашия район, благодаря ви за въпроса. Той е много важен и актуален в нашия район. Винаги сме били на мнение, че стандартите за ядрена безопасност в Европейския съюз не трябва да спират на външните ни граници. Тук визираме проекти, които понякога са насочени към европейския пазар. За тях трябва да се спазват същите стандарти. Да не говорим, че от особено значение е и създаването на равни условия за всички. За европейския бизнес, който се конкурира на европейския пазар, който се опитва и да завладее пазари извън Европейския съюз. Относно връзката между цените на газа и нефта. Това вече е реалност. Редица основни предприятия го извършват. Това е тенденция, която няма да спре. Искам да ви уверя, че ще следим внимателно вашите предложения, когато обсъждаме външното измерение на енергийната политика на заседание на министрите на енергетиката. Благодаря. Следващата група въпроси е Йошек Бузик. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министр, за изложението. Категорично подкрепям вашата енергийна политика програма за идното полугодие. Далия Скайт изнесе много добра реч, е, от която е видно, че сте подготвени за идните 6 месеца. Те ще са от особено значение за завършването на вътрешния пазар на енергията. Подкрепям въпросите на колегите и вашите отговори. Искам да добавя нещо свързано с инфраструктурата. Въпрос зададен от госпожа Йордан. Бързия подбор на проекти от общо европейски интерес ще е нещо необходимо за изграждане на междусистемни трансгранични връзки. И въпросът на господин Тюрме също е много важен. Прекъсване на връзката между цените на газа и индексацията на нефта как, ако сравним положението с САЩ, ще видим, че има сериозни различия в цените на газа, така че прекъсването на тази връзка е много важно. И няколко кратки допълнителни въпроси. Трансграничната търговия на енергия трябва да стане възможна. Това не е лесно. трябва да се уредят нещата с пренос и да се решите други проблеми. Но според мен най-трудния е съвместимост на схемите за подпомагане в сферата на възобновяеми източници на енергия. Трябва да обсъдим този проблем. В европейския план няма да е лесно да се реализира подобна идея и да се постигнат добри резултати. Изграждането на пазар, който е благосклонен към потребителя. Как да се възползваме от постиженията на информационните и комуникационни технологии. Как да обличим живота на нашите граждани. Защото понякога те просто не разбират какво става на пазара на енергията. Не разполагат с достатъчна информация, за да решат кой доставчик на енергия да изберат това отношение могат да се създадат местни консултанти, които да им помагат. Местни посредници, които да им помагат да вземат подобни решения. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на министъра за представянето на работната програма. Ясно е, че ни трябва енергиен пазар до 2014 година. Трябва ни стабилна, прозрачна стратегия. Има и други държави, не само Литва, които се застъпват за стабилен енергиен пазар, но ние говорим за вътрешен пазар, където всички са равнопоставени, но това не е така. Е, цените за газ, е, които се плащат от едни държави, са много по-високи, отколкото от други държави, например от Германия. За един единен вътрешен пазар са необходими повече усилия. Ето, например, цените и продажбите в Дания и в Белгия се различават много. Министърът говори за дългосрочни цели, но също така говори за обвързващи цели, кога, особено когато става дума за енергийна ефективност. Е, най-ефтиният начин за намаляване на въглеродните емисии е именно енергийната ефективност. Защо не говорим за това? Не само финансирането е проблем. За това искам да запитам министъра, защо белгийските ни приятели плащат двойно повече за газ? Защо не може да дадем и на инвеститорите по-добра възможност за инвестиции? Добре. Говорим за стратегии, но в тези стратегии трябва да бъдат отразени именно по-благотворните условия за бизнеса и това трябва да са стратегии с хоризонт 2020 година. Výboru, просим три по отповеди. Последния оратор току-що се изказа, затова имате възможност да дадете отговор на въпросите. Благодаря на господин Бузек. Ще отговоря първо. Подбора на проекти. Това е наистина много важен процес, който и в момента тече. Тази седмица е планирано заседание, на което ще се проведе първоначално обсъждане на списъка от на финализирането на списъка с одобрени проекти. Очакваме всичко да приключи през октомври. Както казах, на нашата конференция ще, обсе... ще обърнем особено внимание на проектите от общ интерес. Благодаря ви, че вие ще представите доклад на тази конференция което ще е допълнителен стимул държавите членки да обърнат внимание на мнението на парламента. Схемите за подпомагане и тяхната съвместимост. Очакваме насоки в това отношение и механизъм за сътрудничество, който ще бъде представен през лятото може да се проведе и обсъждане, представене обсъждане на темата в съвета, тъй като тя е от особено значение в цялостния контекст на въпроса как да работи общия пазар, как да се избягва стълкновението между различните схеми за подпомагане в различните държави членки. А сега въпроса на господин Бенсен – Прозрачността наистина е от особено значение. Вече съществуващите нормативни актове на европейско равнище позволяват по-голяма и по-голяма прозрачност. Обеден съм, че след пълното прилагане на енергийния пакет ще имаме такива оператори за електроенергия и газ, при които ще има много повече прозрачност. Ще има и много повече диверсификация, което от още по-голямо значение. Това е втория стълб на това, което би следвало и това, което според мен се случва в региона и с цяла Европа а именно, нуждаем се от нормативна уредба от една страна, но и диверсификация и альтернативни маршрути за доставките. Благодаря. Благодаря ви, господин министр. От името на всички колеги искам да ви благодаря за ясните отговори. Благодаря ви за обясненията. За нас беше чест да ви приемем в нашата комисия, защото наистина енергетиката е един от приоритетните въпроси тук. Тя е част от нашата работа. Очакваме отново да ви видим тук в тази зала. Енергетиката, всичко свързано с нея е основен приоритет за целия Европейски съюз, за всичките му граждани. Това е нещо, което оказва ежедневно въздействие върху нашия живот. Благодаря ви още веднъж, че се отзовахте на поканата. Желая ви успехи по време на литовското председателство. До скоро! Bene, allora proseguiamo, buongiorno a tutti, proseguiamo i nostri lavori dopo Добре, колеги, продължаваме с нашата работа. Благодаря и аз от мое име на младия министр. А сега госпожа Телка Стилвера има думата за представяне на нейния доклад. Уважаеми колеги, представители на комисията, днес за първи път ще говорим за един доклад, по един доклад със собствена инициатива. Става дума за Европейска стратегия за оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак. Този доклад трябва да отрази позицията на парламента. Комисията също реагира със становище Нали, тази инициатива беше едни от ключ... едно от ключовите събития в дигиталния дневен ред на е, Европа. Сега за какво става дума тук? Изчисленията в облак. Това не е нова технология, това е по-скоро резултат на едно технологично развитие. Тук действат различни фактори. Изчисленията в облак предоставят огромни възможности за развитие, както на публичните институции, така и на частния сектор. Значи потенциалните потребители са институции и частни лица и фирми. Изчисленията в облак се водят от една многообещаваща концепция. Може да се каже, че очакваме растеж в областта на информационните и комуникационни технологии, защото вследствие на изчисленията в облак и благодарение на тяхното развитие очакваме да се развият различни приложения, различни хардвери. Навсякъде очакваме повишение на производителността, на ефективността, така че услугите, свързани с изчисленията в облак, се очаква да нараснат. Сега няма да се спирам в, на подробностите на изчисленията в област. В облак, извинявайте, както казах, това е технологично развитие. Документът на комисията представя три важни инициативи – И аз смятам, че ние като парламент е хубаво, че излязохме със становище. Аз предлагам в допълнение на предложението на комисията пет области, в които могат да се, към които могат да се насочат услугите за изчисления в облак. Смятам, че по този начин ще се поощри растежа в Европа. Изчисленията в облак, както казах, има, пред, предоставят огромен потенциал за развитие, особено за младите хора. Имаме доклада за уменията и за мобилността. Там се казва, че 700 000 до 1 милион хора имат нужда от тези услуги или ще имат нужда от тези услуги. тези услуги ще са важни за малките и средни предприятия особено. На следващо място искам да се спрем за условията за сигурност и безопасност и за равнопоставеността при изключването на договорите. Важно е да се създават тези платформи, които са предвидени за предоставянето на универсалните услуги. За какво става дума тук? Става дума за защита на потребителите и основни правила. Сега за публичния сектор. Мисля, че това е много важно измерение – защото публичният сектор е застъпен във всички економики в Европа. Потенциала на изчисленията в облак се състоят в това, че публичният сектор ще предостави много предимства за гражданите в областта на здравеопазването, на намаляването на административните тежести и разходи, в областта на образованието. Публичният сектор, освен това, заема огромна, огромен обем от бизнеса, така че тук участваме ефект на лост. Но за частния сектор изчисленията в облак също са интересни. Вижда се, че може много да се направи. По-особено в, в публичния сектор за използването на изчисленията в облак. И въпреки това, смятам, че трябва да сме предпазливи. Но основният тенор на моето изказване е, че трябва да се съсредоточим върху партньорството при предоставяне на услугите за изчисления в, област, в облак. Потребителите ще ползват едни и същи, един и същи хардвер, ще има един оператор и този оператор трябва да осигурява транспорта на данните – такъв смисъл трябва да има съвместимна оперативност при различните хардвери. В този смисъл се изготвя в момента пътна карта. До 4 септември ще ви помоля да представите вашите становища и коментари Ще очакваме становище и от Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията. Вече имахме дискусия по тази тема и там бяха засегнати въздействията от стратегията за развитие на изчисленията в, област, в облак. Защото това е една стратегия, която трябва да е в унисон с останалите политики на Съюза и трябва да е адаптирана към развитията, които се случват в Штатите. Затова смятам, че е от решаващо значение да се доразвие дигиталния вътрешен пазар. Има много аспекти, има много фактори, които играят роля тук. Но по принцип смятам, че чрез изчисленията в облак ще се преодолее фрагментацията на цифровия пазар в Европа. Чудесно е, че имаме възможността сега за обмен, обмен на мнение, сега преди вакансията. Искам на всички колеги да кажа и най-вече на докладчиците в Сянка, че съм на ваше разположение за консултации и за предоставяне на коментари и изменения. Надявам се в рамките на в рамките на нашата дискусия ще успеем да подобрим предложението на комисията. Председателката благодаря, Пилар. Господин Калфин, а след това госпожа Траутман. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да се извиня от името на госпожа Траутман – тя е докладчик в Сянка от името на социалистите по този доклад. Тя не може да е тук. Най-напред. Благодаря, благодарности и поздравления за докладчицата, за задълбочения доклад, който показва предизвикателствата пред изчисленията в облак. По отношение на това, което се случи напоследък, скандала с призм и това, което казаха другите комисии в парламента, Катрин подчертава важността на стратегията в точки от преамбюла 9.10. Там са отразени именно масивното шпиониране. Е, смята, е, докладчицата Всянка смята, че това, тази проблематика трябва да е отразена в доклада. Сега, по отношение на инфраструктурата, е, изчисление в облак означава това, че потребителите трябва да разполагат с широколетен достъп. Не бива да забравяме, факта, че трябва да разширим, да снабдим голяма част от територията на Съюза с широколетен достъп. Това Особено това е важно за малки и средни предприятия и за бизнес, които се намират в по-отдалечени региони. Когато говорим по този въпрос, непрекъснато се сблъскаме с разпокъсаността на пазара и се сблъскаме с риска от задълбочаване на неравнопоставеността между различните региони. Когато говорим за инфраструктура, нека вземем предвид и факта, че в момента нямаме достатъчно сървъри в Европейския съюз повечето от серверите са извън от е, европейската територия. Това е свързано и с скандалите, които се разразиха напоследък. Така че тази инфраструктура трябва да се доразвие, за да може да сме равнопоставени с останалата част от света. На следващо място това, което спомена Пилар и това, което подчертава госпожа Траутман – не само е, са необходими повече образование и повече за, за потребителите, но също така и повече об, информация за програмистите. По отношение на социалния аспект. Когато развиваме изчисленията в област и с инфраструктурата, трябва да имаме предвид и въздействието върху социалната среда. Хората трябва да разбират за какво става дума. Самите експерти не би трябвало да живеят в един отделен свят. Не бива и да предлагаме универсални решения, защото така ще подкопаем качеството на услугите. Трябва да Е, даваме достъп на малките и средни предприятия до иновации. За потребителите би трябвало да поощрим оперативната съвместимост и преносимостта на услугите. Това обаче бе споменато. Нашето убеждение, че трябва да говорим за разликата но не само между националните стратегии и европейските, а би трябвало по-скоро да направим разлика между европейските стратегии и неевропейските стратегии. Ние искаме да създадем единно пространство в Европа, което да е конкурентоспособно на външния пазар. Би трябвало <clears throat> да хармонизираме изходните условия в Европейския съюз. Ясно е, че Европейския съюз трябва да има международни връзки и партньорства с трети партньори. Изчисленията в облак има голяма перспектива в това отношение. И накрая, искам да подчертая параграф четвърти, мисля, че той е прекалено неутрален. Не би трябвало да се дава приоритет на даден модел или услуги. Катрин смята, че трябва да вземем предвид е, речта на Нели Крус, която казва, че трябва не само да се отнасяме благосклонно към изчисленията в облак, а и да се застъпваме за тях и че трябва сами да предлагаме решения в областта, а не да вземаме готовни, готови решения отвън. Благодаря ви. Е Благодаря. И ще помоля всички колеги е, да ме извинят, ако е, ги попритискам, но нямаме достатъчно време. Благодаря е, на Пилар за много добрия доклад, е, който включва е, основните цели и задачи, които би трябвало да изпълни европейското законодателство по отношение на предприятията и на индивидуалните потребители. Естествено, публичният е, сектор е, е много съществен момент. Е, той би могъл да работи много по-ефективно на основата на изчисленията в облак. Естествено, че ни е необходима е, стабилност, сигурност, надежност е, по отношение на информацията и е, като имаме предвид огромния брой от оператори. По отношение на вътрешния пазар, трябва да кажем, че трябва да се осигури широк достъп за всички оператори в рамките на Европейския съюз. Така че е, изключително важно е естествено да имаме е, изчисления в АБА, които предлагат надежни, е, сигурни услуги. Е, необходимо е естествено да се създадат условията за едно информирано решение на потребителите. Е, надявам се, че ще продължим в дух на добро сътрудничество, както и до сега, да работим по тази тема. Колегата Андерстата има думата. Моля. Благодаря, госпожо председател. Аз също ще започна с думи на благодарност към докладчика. Е, първоначално е, бях малко объркана от е, съобщението на комисията, защото имах предвид това, че Комисията би трябвало, може би, да се основава на по-сигурни резултати от изследвания върху въздействието на изчисленията в облак. Много добри са основните съществени моменти, включени от докладчика в проекта доклада естествено обществените поръчки, как точно ще се е, действа по отношение на е, защитата на интересите на потребителите, на, по отношение на нашите амбиции за е, водеща роля на европейската индустрия. Аз съм съгласна и с е, тревогите, споделени от докладчика във връзка с. Е, е социалните аспекти, с заетостта, е, економическия растеж. Необходими са, естествено, е, стабилни основи, е, които ще дадат възможност за сигурност, за стабилност и по отношение на изчисленията в облака. Благодаря на докладчика за това, че се е, набляга и на малките и средните предприятия. Европейският съюз, струва ми се, би могъл да допринесе за е, това и малките и средните предприятия да могат да използват по подобаващ начин е, услугите, предлагани от операторите по отношение на изчисленията в облак. Така че проекто докладът представлява една много добра основа за по-нататъчно е, добро сътрудничество и с докладчика, и с останалите докладчици в Сянка и е, благодаря много за това, че ни е създадена тази добра стартова база. Колегата е, Тусановски има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Аз също ще благодаря много на е, докладчика за проекто доклада, който е добре написан и който представя по един е, правдоподобен и убедителен начин състоянието към момента, както и перспективите в тази област. Става дума за една изключително сложна област, която е, обхваната изцяло дори и от специалистите. Изготвянето на този доклад е нещо изключително важно, като имаме предвид нашия дневен ред в момента. Ние чухме и господин Роде и всичко това, което той е, ни каза за е, програмата за цифровизация. Темата инфраструктура също бе спомената. Изчисленията в облак е, са тясно свързани естествено и с широколентовите услуги и с преноса на данни. Междувременно вече е, много трудно можем да обхванем изобщо е, обема от данни. Е, той толкова нарасна в момента. Много тясно е връзката и много съществена е тази връзка между публичния и частния сектор. Тук виждам съществената роля на държавата, на администрацията. Трябва а, да внимаваме администрацията, държавната администрация да не блокира развитието, държавите членки да не създават волно, волю, <laughs> волно или неволно някакви бариери и пречки. отговорността, е, обаче най-вече при операторите, тези, които предлагат услугите. И тук е, е, виждам необходимост от определени гаранции. Ще трябва да предложим съвсем конкретни механизми за гарантиране на услугите. Е, гражданите понякога са твърде наивни, когато става дума за пренос на данни. Те би трябвало първо е, да получат много повече информация за това какво представляват е, изчисленията в компютърен облак и какви са и предимствата, но и рисковете. И така, ще продължим в тази посока, надявам се в дух на добро сътрудничество благодаря, господин Тушнавски. Господин Пради, има думата. Да го взема и... Благодаря на колегата Пиларта Кастио за проекто доклада, който е много обещаващ. Темата компютърни изчисления в облак, изчисления в е, облак е, е изключително важна за бъдещето. Е, става дума най-вече за потенциала на мощностите на отделните сървъри, на отделните ползватели така че ще говорим всъщност за един огромен потенциал. Най-вече в бъдеще. Но преди да се произнесем категорично по отношение на тези действително невероятни размери, ще бъдат необходими определени гаранции по отношение на сигурността на самите данни, така че те да не могат да бъдат манипулирани и същевременно е, да защитим е, обема от данни, масива от данни от е, шпионаж и от други опити за непозволено вмешателство. Много сериозно трябва да помислим за рисковете трябва да ги идентифицираме. Трябва да видим къде точно се намират данните, е, на разположение ли са, използват ли се за определени е, цели, е, така както е предвидено, или се използват и за някакви други цели. И ето тук виждам именно необходимостта от съвсем сериозни гаранции за защита на данните от непозволени вмешателство. Ангелика има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, надявам се, че тези смущения не са свързани с облака, за който говорим. Благодаря много на нашата докладчица за прекрасния текст. Наистина това е много сложна тема е, и по този доклад постепенно е, навлизаме в същността на, деца, на нещата. Е, говорихме за призм, за темпора и подобни теми за подслушвания още при дискусиите в Страсбург миналата седмица. И трябва да видим как точно е, ще свържем нещата и с изчисленията в облак. Нашият парламент естествено е, е почнал работа по тази тема още преди да видим съобщението на комисията. Това, което особено много ми харесва в доклада на е, Пилар де Кастио е, е че е, като такава червена нишка през целият доклад преминава е, темата за доверието защитата на личните данни, на масивите от данни, е, ако ние не можем да убедим гражданите, че техните данни са надежно защитени, трудно ще можем да се надяваме на е, доверие тук в Европа. Така че темата доверие е изключително важна и много ми харесва това, че Пиларте Пилар Кастилио е подчертала колко съществено е това. Европейската защита на данни и цялата система, която създаваме, би трябвало да бъде е, мерило за е, високо равнище на защита. Това трябва да бъде, така да се каже, възможно най-високият стандарт е, в е, глобален аспект. Е, освен това, ние тук в Европейския парламент в рамките на политическия дебат ще можем не само да подкрепим идеята за изчисленията в облак, но и е, да е, помислим и да се произнесем и по а, факта, че 95% от всички а, оператори, които предлагат изчисления в облак, а, всъщност са в а, а, САЩ. А, останалите 5% са пръснати в останалата част на света. Така че, когато говорим за изчисления в облак, не трябва ли да създадем един център тук в Европа? А, така че е, да помислим за това как точно ще е, допускаме изобщо е, преноса на данни. Дали не, не трябва да изградим някакви по-защитни по-високи стандарти за защита на данните и да допускаме, да позволяваме преноса на данни от Америка или от други трети страни, само в случаите, в които те спазват същото високо равнище на защита на данните. В е, комисията Юри е, ще е, говорим само след около час по темата как точно да защитим търговските марки как да защитим изобщо правата върху интелектуалната собственост. И струва ми се, че би трябвало да свържем нещата и с темата, която разглеждаме тук в ИТРЕ, изчисленията в облак. Да, изчисленията в облак би трябвало да бъде, така да се каже, търговската марка, търговската, е, европейската търговска марка за нашите граждани. Имам предвид най-вече високите стандарти по отношение на защитата на данните. Благодаря ви. И не abbiamo терминато интервенти. ла парола ора. Благодаря. С това приключваме с изказванията на членове на комисията нашия парламент. Сега думата има представителя на Европейската комисия. Благодаря. На първо място искам да кажа, че комисията представя забележки при изготвянето на становището, така че ще добавя само няколко неща. Изцяло подкрепяме разработването на връзки между програмите. Това е много важно за тези компютърни технологии в облак и тяхното бъдеще. Що се отнася до развитието на инфраструктурата? Първо място, това не е единственият начин да се избегне риска данните да станат достъп до чуждестранни, на чуждестранни правителства. На първо място трябва да имаме сигурност и доверие. Имаме нужда от прозрачна нормативна уредба, финансиране на качествени научно-развойни изследвания, криптиране на данните, квалификация на служителите, разяснителна кампания. Така можем да избегнем риска чуждестранни правителства да получат някакъв достъп до данните. Това едно на ръка. На второ място не трябва да акцентираме само върху инфраструктурата в Европа. Трябва да помислим и какво ще се направи, ако имаме инфраструктурни центрове за данни, и услуги, които се предоставят от американски компании. Има възможност някои услуги да се предоставят от американски фирми и това ще е достатъчно данните да са достояние на чуждестранно правителство, както и при виза. А що се отнася до защита на потребителите, искам да кажа следното. Искам да подчертая, че компютърни технологии в облак в бъдеще ще се използват навсякъде. Те ще са като интернет. Така че тези технологии могат да се сравняват до някаква степен с интернет. Да кажем, че тези технологии трябва да се използват подразбиране, би означавало да кажем, че интернета трябва да се използва по подразбиране. Не трябва да забравяме, че много потребители виждат разликата между тези компютърни технологии и други технологии. Тоест, потребителите трябва да разполагат с някакви компютърни познания, за да знаят дали ще използват такава компютърна технология в облак. Комисията не е сигурна, че предложението в становището защита на потребителя е правилно. Може би трябва да работим по линия на тези модерни договорни клаузи, съвременни договорни клаузи, които ще осигурят по-голяма защита на потребителя. Относно авторското право, ние приветстваме препоръката в това отношение. Този въпрос е от особено значение за бъдещия развой на компютърните технологии в облак. Разбира се, ще предприемем последващи мерки след тази препоръка. Относно разликата между Европейската стратегия и стратегията извън Европа. Ние се опитваме да изградим сътрудничество между различните държави членки, независимо, че отделните държави членки разработват свои собствени стратегии за компютърни технологии в облак. Европейското партньорство им дава възможност да обменят идеи с различни държави, идеи и опит този начин се опитваме да осъществим сътрудничество в Европа и да създадем единен пазар. Благодаря. Bene, grazie alla Commissione. La, le conclusioni a Pilar, prego. Thank you very much, eh, Presidente. Pilar, за заключително изказване. Благодаря на колегите за положителната оценка на проекта доклада. Благодаря и на комисията за нейните бележки. След отпускарския сезон, в началото на септември, ще проведем първото заседание на докладчите в Сянка. Идеята е всичко да бъде финализирано в пленарна зала до края на годината. И така, ще имаме време спокойно да преценим отново цялото досие. Вие повдигнахте редица въпроси, по които съм напълно съгласна. Време е да приключваме дебата. За сега ще продължим отново през септември. Благодаря, Пилар. Благодаря и на всички колеги взели думата. Искам да ви напомня, че крайният срок за измененията е 4 септември по обяд. На 14 октомври ще гласуваме в комисия, а през ноември в пленарна зала. Госпожа Валян не е тук. Нейна заместничка е госпожа Хол. Дава ми веднага думата. Благодаря, госпожа председател. Аз съм тук от името на госпожа Валиан и ще прочита нейната реч, подготвена по тази точка. Тя гласи, колеги, може би се спомняте, че регламента за нотифициране до Комисията на инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз вече е внесена през парламента през 2009 година. Тогава госпожа Валиан е била и докладчик на ИТРЕ, заедно с Комисията по юридически въпроси бе решено Европейския парламент да заведе дело срещу съвета и да успори правното основание, да успори отмененето на предишния регламент. Члена използва член 337 от договора и член 187. Това е правното основание. Тогава госпожа Валиан казва, че този регламент не е само средство за събиране на информация. Той ще помогне да се оформи бъдещата енергийна политика на Съюза. Ето защо с правомощията, предоставени на парламента от Лисабонския договор в сферата на енергетиката, би следвало да има процедура на съвместно решение. Съда постанови на 6 септември 2012 да се отмени действащия регламент. Комисията трябва да предложи нов регламент с подходящо правно основание, а именно член 194.2 от договора за функционирането на Европейския съюз. Госпожа Валиан с задоволство отбелязва факта, че голяма част от измененията, приятия от парламента през 2010 са отчетени от парламента и съвета в новото предложение. На всеки две години, според регламента, държавите членки трябва да събират и да нотифицират данни за някои инвестиционни проекти, свързани с модернизацията, изграждане, извеждането на мощности за съхранение, електроенергия, нефт, биомаса, въглероден диоксид. Съответните предприятия в сектор трябва да предоставят необходимите данни на държавите членки. Следователно, комисията ще получава точна информация за инвестиционните проекти в енергетиката, което ще й позволи да изпълнява своите правомощия в сферата на енергетиката. С подобен тип анализ ще могат да се идентифицират евентуални пропуски в търсенето и потреблението и пречките пред инвестициите. Подобен акт е необходим според докладчика и той е допъл... допълва схемата за свързаност на Европа с цяло постигане на вътрешен енергиен пазар и сигурност на доставките, свързване на енергийните източници в електропреносната мрежа. Госпожа Валям сърдечно приветства предложението на комисията. В нейния доклад се предлагат изменения да се доуточнят някои понятия. На първо, двойното, място двойното нотифициране. Доколкото е възможно, трябва да се избегне административното бреме за бизнеса, според госпожа Валян. Ето защо ще се отнася до изискванията за отчетност. Ако нотифицирането за инвестиции се изисква по други нормативни актове на Съюза, държавите членки няма да са длъжни да нотифицират подобни инвестиции и по този регламент. Това вече е включено в предложението, но трябва да се доуточни. Госпожа Валиян настоява да се обърне внимание на сигурност на данните и поверителността на данните. Трябва да се разшири приложеното поле на регламента, да се включат и въглещата, тъй като те са важен елемент от енергийния микс, който има отражение върху енергийната политика на Съюза. Друг въпрос. Включването на инфраструктурни инвестиции в трети държави, които засягат енергийните мрежи в няколко държави членки или в една държава членка, следователно и целият европейски енергиен пазар. Този пазар не е изолиран и автономен. Не можем да изграждаме нашата енергийна политика без да отчитаме съседите. В тази връзка с докладчика трябва да се включи нотифициране на инвестиции в компресиран природен газ и втечнен газ, които са много важни за нашата стратегия за диверсификация. Според докладчика трябва да се свали ли прага за отчетност. И на последно място трябва да се нотифицират и мощностите за енергийно съхранение. Докладчик очаква забележките на докладчите Сянка и колегите. Според нея доклада може да бъде прият бързо. Графика е 9 юли, крайен срок за изменение, гласуване в комисията ИТРЕ 11 септември. Благодаря. Bene, grazie per questa allazione. La parola al collega Lange. Благодаря ви за изказването господин, господин Ланген. Благодаря. Според мен докладът на госпожа Валян е много добър. Може би някои допълнения и някои забележки. По принцип, мисля, че може да подкрепим този доклад. Госпожа Хол каза, че има проблеми с правното основание. Ние заведохме дело, спечелихме го и сега имаме нов регламент за докладването на базата на член 194 от ДФС. Това е добре, защото имаме възможност да участваме в законодателната процедура. През 2010 правното основание беше друго, то бе преразгледано по отношение на съдържанието и на докладването, през миналите година енергийната политика става все по-важна и все повече заема централно място в нашата политика, така че този регламент се оказва много важен. И така, имам няколко забележки. Госпожа Валиан <clears throat> говори за включването на въглищата. Аз подкрепам е, тази инициатива. Това е изменение 20. 1 милион тона, ако е капацитета на едно предприятие, то може да бъде включено. Е, въглищата ще са част от енергийния микс, за това смятам, че трябва да ги включим. За възобновяемите източници и големината на съоръженията. Ставаше дума, че трябва по-големите предприятия да бъдат включени. Аз смятам, че когато става дума за децентрализация на доставките в някои държави членки, смятам, че тези изисквания са прекалено големи, затова аз предлагам всички предприятия, независимо от големина от големината на предприятията, всички предприятия да бъдат включени в обхватното по, е, поле. Например, да се заложат прагове от 50 мегават, мегавата и въобще всички прагове да бъдат преполовени, да бъдат сведени на половина защото в крайна сметка и по-малките електроцентрали имат същото значение за инфраструктурата, както и по-големите. Още нещо. Въпросът за член 11. Тук се предвижда една, една клауза за преразглеждане и там се казва, че през 2016 година търся текста би трябвало да бъде направено преразглеждане на прилагането на регламента и да се изготви доклад. И второто изречение се казва, че при този преглед комисията ще помисли за разширяването на обхватното поле върху минното дело, върху рафинериите и добива на земен газ, природен газ и въглища и аз бих добавил шистовия газ тук. Това е изменение 14. Там става дума и за третите страни, които също трябва да подлежат на проверка. Трябва да се види какви ще бъдат влиянията за енергетиката в Европа от доставките от трети страни, дали ще имаме нужда от ръбопроводи на ю... в южната част на Европа, какво ще стане с доставянето от Русия. Трябва да внимаваме какво ще се случи в останалата част от света, защото всичко това е свързано с доставките енергия. Аз малко бих сменил перспективата, както казах, но по принцип подкрепям доклада на госпожа Валян. Благодаря, господин Гланте. От името на господин Кампос. Както правилно забелязахте, днес е часът, денят на заместниците. И така аз говоря от името на господин Кампос. Господин Кампус е, споменава доста от нещата, които бяха вече засегнати. Няма да говоря за начина за правното основание. Ние по принцип като политическа група подкрепяме текста. Важно е да се съсредоточим върху инфраструктурите. Би трябвало да се предприемат политически мерки за поощряване на инвестициите. Ние подкрепяме идеята на докладчицата за докладването, за въглищата, за съхраняването на електричество, за ролята на третите страни и, както каза госпожа Хол, искаме да се премахне дуплирането на докладването и смятаме, че поверителността на данните трябва да бъде взета предвид, тъй като данните трябва да са публикувани в анонимизирана форма и да не се дават допълнителни данни за предприятията. Трябва да се повиши и прозрачността и да се улеснят връзките между енергопреносните предприятия. Това ще доведе до по-добро функциониране на вътрешния пазар. Ние бихме задълбочили анализа в тази област. И сега от мое лично име за олавянето на емисиите от альтернативни е, източници, енергийни източници, това е въпрос, който заслужава допълнително внимание. Господин Тозеновски. Благодаря. Аз съм докладчик в Сянка. Не съм заместник. Мисля, че коментарите бяха, засег... бяха много компетентни, засегнаха нещата по същество. Важно е стратегическите данни в енергийния сектор. Знаем, че тези данни са много важни. От друга страна също така знаем, че имаме нужда от информация за развитието на енергийните ресурси тъй като проблемът на Европа са доставките. И този проблем има правни аспекти. При преноса и при, защитите на, при защитата на информацията трябва да предотвратим правни, правна неяснота. На следващо място аз мятам, че въглищата трябва да бъдат включени в обхватното поле и трябва да бъдат включени в списъка на продуктите, които спадат в обхвата на директивата. Сега са третите страни и съседите на Европейския съюз. Какво знаем за тях? Знаем, че третите страни ще играят все по-голяма роля в бъдеще за енергодостав... енергодоставката в... за Европа. Ето, например, в Штатите се добива шистов газ и това има значение за тарифите и за стандартите и за данъците в Европа. Този, този дебат е много по-сложен, е много по-задълбочен отколкото е отразен в доклада. Аз с удоволствие бих допренесъл с един по-гладък текст и за по-ясни дефиниции по отношение на координацията в рамките на Европейския съюз. Благодаря, господин Проди. Eh, e- Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашия докладчик. Струва ми се, че докладът е много по-важен, отколкото може би на пръв поглед сме сметнали. Е, става дума най-вече за изискванията по отношение на инфраструктурата, не само транспорт, но също и производствената инфраструктура. Така че трябва да опитаме да подсигурим система, която ще бъде е, в състояние да действа рационално и стабилно във всеки миг. От друга страна, това, което е, е, става ясно, е, че трябва да разглеждаме транспорта е, на европейско равнище. Това е правилният подход, за да създадем европейска транспортна мрежа, която е изключително важна за осъществяването на нашата енергийна политика, най-вече възобновяемите енергийни източници. Това на практика ще ни даде възможност да създадем високоволтова мрежа в е, цяла Европа. Статистическите данни, с които разполагаме, показват, че това е възможно. Ние по този начин ще насърчим развитието на е, вятърната енергия. Така че от една страна ще постигнем е, сериозен напредък по отношение на вятърната енергия нещо, което е, очевидно е възможно. Това показват нашите изчисления и анализи. И ще подсигурим едни по-сигурни енергийни доставки. Така че трябва да разглеждаме нещата от европейска гледна точка и на европейско равнище. И още нещо. Трябва да подсигурим колкото е възможно по-бързо е, бързи инвестиции което на практика е отново поставя на дневен ред въпроса за еврооблигациите. По този начин ще подкрепим високоволтовата енергийна мрежа които на практика ще ни дадат възможност да създадем альтернативни е, източници и така да подсигурим необходимите мощности за производство на електроенергия. По отношение на газовите доставки, е, трябва да подобрим най-вече е, е, мощностите за складиране. Не бива да забравяме и биомасата. Така че сме изправени пред много сериозни предизвикателства, но времено изключително важни и също така жизненно важни за Европа задачи. Така че е, основният проблем е как ще гарантираме бързи инвестиции. Господин Рюбех, струва ми се, че тази тема ще бъде абсолютен приоритет и през следващите години. Имам предвид най-вече мощностите за складиране на електроенергия възобновяемите енергийни източници ще бъдат от е, ключово значение тук е, в Европа би трябвало да подчертаем най-вече тяхното значение, защото по този начин ще можем да постигнем е, е, равновесие по отношение на енергийната политика. И ще компенсираме също известно забавене. Да, е, е, когато говорим за lost cost, е, е, трябва да имаме предвид, че става дума за един е, проект, който има много дълъг живот, но това не бива да ни успокоява. Комисията би трябвало да се постарае да направи няколко, но много бързи, важни стъпки във връзка с отпускането на субсидии, на помощи, но само там, където те наистина са разумни и оправдани. Това е изключително важно и това ще бъде голямото предизвикателство в бъдеще. По отношение на ценообразуването в тази област, да, наистина трябва да помислим за всички, целият пазарен инструментариум, който е на лице към момента и да подберем най-доброто. Комисията има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за представенето на основните моменти в този доклад. Благодаря и на е, вашата комисия като цяло за проявения интерес към проекто регламента. Ще подчертая голямото внимание, което отделяме на е, правилника за прилагане на регламента. Там са предвидени много е, детайлни разпоредби за това как точно е, ще се предоставя информацията от страна на държавите членки за комисията. Въглищата е, са включени в е, нашите планове и в приложението е, ще уточним. Но говоря за приложения към правилника. Ще уточним и всичко свързано с въглищата, е, всичко свързано с инвестициите. Е, вече без споменато колко важно е да подсигурим необходимите инвестиции. Добивът на газ, на петрол, на въглища обаче не е включен в е, регламента. И ние смятаме, че в е, подходящ момент ще трябва да запълним тази празнота. Все още не знаем достатъчно за начина по който се прил... ще се прилага е, регламента Предвижда се заедно с пакета за вътрешния пазар на 15 декември 2015 година да получим първия доклад. На две години ще се отчитат пред нас държавите членки. Но действащото към момента законодателство продължава да бъде валидно до влизането в действие на новото законодателство. Тоест през 2014 година ние ще ви информираме в рамките на един доклад и е възможно след като вече публикуваме доклада и го обсъдим да поограничим малко обхвата на регламента. А след това следващия доклад ще бъде през 2016 година, декември. Т.е. ще разполагаме с общо 3 години. И по този начин е, си даваме, е, даваме сами на себе възможността да помислим дали ще ограничим обхвата на регламента или ще го разширим. Знаем, че през 2010 година е, бе много трудно някои от е, разпоредбите да бъдат приети, е, особено по отношение на е, праговите стойности във връзка с е, възобновяемите енергийни източници. Не бихме искали да възобновяваме тази дискусия и за това в предложението е включен подобен текст е, като този през 2010 година. А сега вече е, представяме на вашето внимание на нова законова уредба, която предстои да влезе в сила. Що се отнася до тревогите, които споделихте днес, <clears throat> а именно да няма прекомерни административни тежести за администрацията, за предприятията, за държавите членки е, по отношение на въглищата и така нататък. Ние сме се съобразили с е, тези е, ваши коментари и забележки предварително, както в текста на регламента, така и в текста на правилника за прилагането му. А що се отнася до някои нови текстове, там смятаме, че е, или за евентуални промени ни се ще да почакаме е, до 2016 година, декември, когато вече ще сме разгледали близо 3 доклада. Благодаря. Щом няма други изказвания, е, ще приключим с е, дискусията тук и естествено е, ще се информираме взаимно. До 12 юли, 12 часа, имате възможност да внасяте предложения за изменения. На 2 декември ще разгледаме отново темата и ще гласуваме. А сега давам думата на господин Ковач. Уважаеми колеги, първо искам да благодаря на всички ви за внесените изменения и направените предложения. основното е системата за превозвачи на радиоактивни материали. Нашата комисия помоли за становище на член 37 от процедурата, да видим дали може да се промени правното основание на предложението за регламент на съветък като заменим член 31 с член 32 от договора за създаване на енергийната общност. или просто да се добави съответния член от договора към правното основание, визирано от комисията. Както знаете, член 31 и 32 от договора Евротом предвиждат консултативна роля на парламента, а по член 91 парламента е единствен законодателен орган заедно с съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура. Заключенията на юридическата комисия са, че член 91 сам по себе се представлява точното правно основание за проекта. Това е също като заключението на Комисията по околна среда. Те предложиха правното основание да се смени с член 91. Има 10 изменения за промяна на правното основание, които трябва да се добавят 10 предложения са внесени до момента. Някои от тях предлагат нова дефиниция на общите критерии, другите искат нова дефиниция на понятието радиоактивни материали. Според някои изменения иска да се заличи член 3, е 3. Титулярите на лицензии, издадени по линия на директива 9629 за радиоактивни материали и за използване на оборудване с радиоактивни материали или източници за транспорт или без регистрация или регистрация на всички държави членки, където се извършва транспорта. Според едно изменение на Алди, всяка държава членка трябва да се запази правото да урежда или забранява транспорта на радиоактивни материали на своята територия на основание, освен безопасността, като национална сигурност или опазване на околната среда. Съгласен съм, че всички държави членки сами си решават какъв ще е националният енергиен микс. Ето защо е важно да им дадем възможност да упражнят това право и да въведат строги правила, по-строги правила от тези предвидени по регламента. Съгласен съм, че ESCR трябва да предоставя ограничен достъп не само на компетентните органи държавите членки за регистрирани превозвачи трябва да предоставя и достъп до списъка на регистрирани превозвачи. Като докладчик аз съм съгласен с измененията внесен от господин Маринеско. Той иска въвеждането на преходен период една година след влизането в сила на регламента за получаването на сертификат удостоверение за регистрация на всички превозвачи по регламента. Има и други изменения, свързани с срока на годност на удостоверението за регистрация. Можем да намерим добър компромис, според мен, защото позициите не са толкова отдалечени една от друга. Това е всичко от мен. Госпожа Йордан има думата. Тя е на мястото на господин Маринеско. Благодаря. Да, господин Маринеско ме помоли да представя някои от основните му забележки по доклада. Относно правното основание, Господин Веренеско е съгласен, че това трябва да е договора за функционирането на Европейския съюз. Според господин Маринеско, ние трябва да определим общите критерии, които да уреждат системата. Те трябва да се основават на директивата за защита от радиация и директивата за транспортно опасни вещества. Превозвача може да получи удостоверение единствено ако са изпълнени всички тези условия. И последната забележка на господин Маринеско, която според него е много важна, е, че трябва да има публичен достъп до списъка на всички регистрирани превозвачи. Мога ли аз да представя своето виждане? Това бе становище на господин Маринеско до момента. Благодаря. Значи, в Комисията по околна среда надълго обсъждахме правното основание Докладчика приема приятото правно основание. Моето мнение обаче е малко по комплексно. Аз се запознах с становището на юридическата комисия. Според мен тя очела единствено Европейската комисия, нейното мнение, а не дискусиите, които ние водихме в Итре и в Енви. Ние обсъждахме идеята да се въведат критерии за регистрация на превозвачите. Тези критерии са от особено значение за опазване на здравето на нашите граждани. Именно тук, според нас, трябва да се намери пресечната точка между опазването на здравето от една страна и улесняването на транспорта от друга. Или един от тези два елемента ще е по-важен от други, или те ще са еднакво важни. Значи това, което казвам, се основава на договора Евратом. Той е не по-малко важен от договора за функционирането на Европейския съюз. По-добрият вариант е да имаме двойно правно основание. Това е по-пълния вариант. Смятам, че всички тези документи трябва да се приемат чрез съвместно взимане на решения. В Комисията по околна среда има и други мнения, свързани с уведомяването на парламента от Европейската комисия, с уведомяването на държавите членки, трябва да преценим правилно правомощията на регулаторния орган има възможност нещо да се обърка в регулаторния орган. Мисля, че така ще покажем, че сме се извекли полуките от Фукушима. Госпожа Хол, искам да благодаря на докладчика. Доклада е добър. Съгласен съм, че всички дефиниции трябва да са ясни и да съответстват на международните стандарти. Общата европейска система трябва да е стабилна, да се разгърне напълно преди да влезе в сила нормативния акт. Във връзка с казаното от госпожа Йордан за правното основание, много жалко е, че парламента няма реално право на глас по въпроса. Това е предложение, което касае транспорта, здравеопазването, околната среда. Ето защо той, то трябва да е по член 91 от договора за Европейския съюз. В по-общ план, мисля, че това подчертава факта, че Евертон е устарял правен акт след Лисабон и трябва да се реши този проблем. Той не може да персистира, защото пречи на демократичното и прозрачно взимане на решения. Що се отнася до хармонизацията на националните системи, много важно е тя да стане факт. Така ще се създадат равни условия. Това е и в интерес на споделянето на бремето в Европейския съюз. Много важно е обаче ние да не мине по най-малкото общо кратно, а да търсим най-добрите практики, защото иначе в противен случай ще се отслаби безопасността. Ако създадем европейска система, превозвачите трябва да докажат, че имат финансов ресурс при акцидент – при инцидент, защото при инцидент последиците могат да са много сериозни. Видяхме какво може да се случи с превоза на петрол и колко сериозни може да са последиците. Може да се представите какъв ще е размера на проблема при превоз на радиоактивни материали. Нещо, което може да засегне повече от една държава членка. Съгласен съм с докладчика, че енергийният микс се определя от държавите членки. Държави членки решават да се спре ядрените мощности. Не трябва да се пречи на държавите членки да забраняват транспорта на радиоактивен материал или да въвеждат по-строги стандарти. Искам да чуя какво мисли комисията по този въпрос, дали това е реализуемо. На последно място, съответствието. Ако един превозвач не отговаря на изискванията, държавите членки трябва да имат възможност да го накара да преустанови дейност, тъй като това е в интерес на безопасността и сигурността. Процедурата трябва да е бърза, не трябва да отнема дълго време и да е тромава прозрачността и обмена на информация са важни. Всички случаи за несъответствие трябва да се съобщават на комисията, за да могат държавите членки да разполагат с достъп до такава общо европейска информация. Много важно е регламента да се преразглежда редовно. С него се създава една нова европейска система. Най-вероятно ще трябва да извличаме полуки в процеса на работа. Така че трябва да следим дали системата работи както трябва. Вин... Винаги, когато се внедрява нещо ново, има нужда от по-нататъчна фина настройка. Благодаря. Грация. Пол Рубик. Пол Рубик. Благодаря. Има право на инициативност на Европейския парламент по смисъла на договора Евроатом. Това е една дейност, която засяга териториите на много държави членки, така че при транспорт на радиоактивен материал и неговото обезпечаване, е, погледнахте ли има насоки, дали има директиви, попитах се каква може да бъде реакцията в случай на катастрофи, на непредвидени ситуации, кой ще поеме разходите, защото в крайна сметка би трябвало тези разходи да се поемат не от данакоплатците, а от а, предприятията, които произвеждат енергия. Тук би трябвало данакоплатците да се облегчат. Това според мен е предстоящата задача при това законодателство. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Промяната на правното основание, за това исках да говоря. Знаете, че преди време имаше пожар в Хамбургското пристанище. Там горяха радиоактивни материали на един кораб и други опасни вещества. Имаме от една страна директива за опасни вещества, от друга страна имаме директива за радиоактивни материали. Това не е много разумно. Сега за радиоактивните материали. Пол, виждаме измененията, но за защитата на и безопасността на работниците. Може би тук трябва да помислим също за промяна на правното основание. Това би опосредствало съгласуваността при транспорта. И на следващо място информацията и прозрачността. Обществеността трябва да бъде информирана за вида радиоактивен материал. Аз съм контролирала такива конвой и такива видове транспорт. Случаят беше такъв. Транспорт отиваше в Кастор. Валеше сняг. Той се беше стопил по вагона. Работниците не знаеха, че това са радиоактивни материали, че те могат да се възпламенят и се доближиха прекалено много до тези вагони. Те, тези работници просто нищо не знаеха. Много е важно именно информацията. Права Франция Имаше случаи, когато тези транспорти бяха спрени. Но какво ще се случи, ако такъв един влак бъде спрен от терористи? Или пък такъв материал бъде отвлечен от терористи? Би трябвало да има служби, които осигуряват сигурността на този транспорт. И освен това, този транспорт трябва да бъде съответно а както обезпечен, така и маркиран в текстовете на директивата на регламента нищо не се казва по този въпрос. В а, Франция се знае кой носи отговорност Ако се случи нещо, трябва да се знае кой носи отговорността. Ако, например, е, влака излезе от релсите, например, кой носи отговорността? Транспортното предприятие или друго предприятие? Ето вчера имаше такъв случай. Всички тези неща – трябва да бъдат ясно дефинирани. Ясно дефинирана трябва да бъде и застраховката. Транспортните предприятия трябва да са съответно застраховани. Съответните цистерни трябва да бъдат маркирани. Ако не, то съответното предприятие трябва да просто да загуби лиценза си. И освен това, дали държавата членка трябва да провежда тези контроли, контролите на място. Е, тоест, има какво още да се направи. Освен това, трябва да се хармонизират цистерните. Има различни видове цистерни. Има цистерни от бетон или от други материали, които се държат различно при катастрофа. Превентивният аспект трябва тук да се вземе предвид. По принцип е, цистерните са много здрави, и няма по принцип проблеми тук, но въпреки това изискванията към цистерните трябва да се хармонизират. За момента, освен това, не смятам, че условията за безопасност са хармонизирани навсякъде. Комисията Правното основание беше проблем тук и критериите за лицензите и взаимното признаване. Критериите са защита от лъчение. Критериите са заложени в договора. Вие знаете, че договора Евратом е специален договор, Комисията смята, че договор за функционирането на Европейския съюз е всъщност правилното правно основание. Сега, ние говорим тук за операторите, за транспортните предприятия, а не за физическия транспорт. Член 3 алинея 2 казва много ясно. Ние тук говорим за мнозинството от видовете транспорти, а не непременно за транспортите за от опасни вещества, защото този видове транспорти в цистерните Кастор, например, тези транспорти подлежат на националното законодателство. Ние за какво говорим? Ние говорим за презбозвачите, които трябва да отговарят на определени критерии. Например, ако се превозват медицински материали, те трябва да са доставени на време. И тук ние предлагаме единна регистрация, валидна за цяла Европа. Естествено, и трябва да е ясно кой ще отговаря за този списък от оператори, от превозвачи. Трябва да има правила за съответствие, за несъответствие, трябва да има база данни. Също така се споразумяхме за нивото на законодателство, за консултативния орган. Консултативният орган ще преглежда софтуера и заявленията. Софтуера ще бъде развит от комисията, веднага щом регламента бъде прият. Интересна беше дискусията. Благодаря за възможността да уточним нещата. Значи, ние тук говорим за превозвачите, за операторите. В мнозинството от случаите става дума не за радиоактивни материали, а за медицински продукти, които съдържат радиоактивни вещества. Така че а, законодателството, свързано с радиоактивните вещества, не няма влияние тук. Благодаря. С това приключваме дебата. Господин Ковач има последен думата. Благодаря, благодаря на представителите на комисията. Чухме много интересни неща в рамките на днешния дебат. Аз си ги отбелязах. И съм убеден, че както чух от колегите, убеден съм, че в бъдеще, в, в кратко бъдеще, в обозримо бъдеще, ще се споразумеем по спорните въпроси. Благодаря. Благодаря. Колеги, искам да ви напомня, че гласуването в комисията ще се случи на 18 септември. С това приключваме дневния ред за днес. Утре ще продължим в 9 часа. А сега имаме заседание на координаторите. Правим малка почивка и продължаваме.